will start uh, this meeting anyway. I have so many. По-добре е да започнем, защото ни предстои доста работа. Сигурна съм, че нашите гости скоро ще дойдат. Добре дошли на заседанието. То е в две части. До 10.30 ще бъдем в тази зала и ще чуем препоръките на комисията за започване на преговори и съответното решение на съвета във връзка с Конвенцията за превенция на тероризма на съвета на Европа. Ние обсъждаме проекто допълнителния протокол по член 218 от ДФС. Втората част е съвместно заседание с ДВ. Ще продължим в 10.40 в 3G3. По първата точка от дневния ред, Съвета на Европа подготвя допълнителния протокол – по Конвенцията за превенция на тероризма, съгласно член 218 на ДФС. Тази конвенция и допълнителният протокол би трябвало да се насочат срещу обучението, финансирането и организирането на пътувания, свързани с тероризма. По член 218 на ДФС, а и съгласно правомощията, Европейската комисия е представила своите препоръки за решение на съвета. Това решение трябва да даде възможност за започване на преговорите. Съгласно член 218, парламента трябва да се произнесе Именно за това е много важно ние да участваме в преговорите. Поканили сме комисията, тя ще представи днес своите препоръки за мандат. Поканили сме и координатора за борбата с тероризма към съвета на Европа, който ще представи резултатите. Първо ще дам думата на господин Оливие Олрик от комисията. Thank you. Thank you, uh, morning, Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Благодаря ви за поканата. Целта днес е да ви дадем повече информация, както и вие казахте, госпожо председател, Съвета на Европа работи по тази тема от миналия януари, тъй като има резолюция на ООН от 24 септември 2014 година. Това е резолюция, последвала е решението на съвета за сигурност към ООН. Барак Обама лично присъства тогава в Нью Йорк – като резолюцията на съвета за сигурност задържава всички държави членки на ОНЕ да криминализират определени видове действия и поведение. Действия и поведение свързани с явлението чуждестранни бойци. Знаете, че в Европа говорим отдавна по тази тема. Тя е обсъждана неведнъж и от министрите на вътрешните работи, като въпросът е дали трябва да разширим съществуващото рамково решение за борба с тероризма от 2002 година, преразгледано от 2008 година. Междувременно Министерския комитет на Съвета на Европа на 21 януари тази година, след нападенията в Париж, реши да продължи напред. Принципно сме в една необичайна ситуация, чисто процедурно, защото експертните разговори вече започнаха в Страсбург а ние все още работим по мандата. Като че ли се опитваме да хванем влак в движение. И ясно е, че участваме активно в работата в Страсбург, опитваме се да съгласуваме с известен успех позицията на Европейския съюз и държавите членки – Паралелно представихме проекто решението на съвета по мандата за преговори. Насоките ни са кратки, традиционни в това отношение. Както казахте, ние стъпваме върху член 218 на договора. Отправната точка е разбирането, че Голяма част от темите в проекто протокола са предмет на правомощия на Европейския съюз. Както и вие уточнихте, се цели допълнително криминализиране на определени видове поведение – тогава, когато той е преднамерено. Поведение е свързано с набирането на бойци с обучение, което може да е пасивно или да има опит за обучение, пътуване с цел тероризъм, набиране на средства за същата цел, както и всякакви форми на подкрепа на терористичните действия. Това договаряме по принцип. Правната част е обяснена в три параграфа. Комисията договаря от името на Европейския съюз. Държавите членки ще участват в преговорите, а координацията ще се извършва от адхок комисия и съвета на министрите по вътрешните работи на Европейския съюз. Ние работихме и по двете задачи. Разговаряхме с държавите членки, защото е необходимо да се работи много бързо. Междувременно организирахме адхок координация в Страсбург по време на заседанията, помежду заседанията. Мисля, че това проработи много добре от гледна точка на уточняване на европейската позиция. Насоките за преговори ни напомнят всъщност, че така се изпълнява задължението по глава 7 на хартата на ООН. И основният съдържателен въпрос е криминализирането на изброените действия. Имам предвид параграф 6 от резолюцията на съвета. Възможно е обаче и други текстове от резолюцията също да бъдат разгледани, доколкото те са свързани с въпроса, уреден в параграф 6. криминализиране на действията, изброени в резолюцията на ООН. Трябва да разгледаме и оперативни параграфи 4 и 5. Водещите насоки, които предлагаме, са следните – всички страни по конвенцията, което означава Европейския съюз и съответно държавите членки трябва да криминализират тези деяния чрез националното си законодателство, като се съобразяват с европейското. Трябва да има правна сигурност и предвидимост. Нито една държава членка обаче не може да въвежда нови престъпни деяния, ако в националното и законодателство вече тези деяния са определени като престъпни. С други думи, даваме известна свобода на национално ниво. Там може да се вземе решението дали да се криминализират допълнителни деяния или наказателното правосъдие вече урежда тези хипотези. И накрая, при връзката. Съгласно член 26 от конвенцията Майка, прията през 2005 година и влязла в сила 2007 година – Съгласно тази точка, спрямо държавите членки се прилагат нормите на Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Благодаря. И преди да дам думата на господин Койчиков, се обръщам към представителя на латвийското председателство. Искате ли да добавите нещо? Да, благодаря. Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател, и за поканата. Нека да ви кажа какво се случва с мандата в съвета. Председателството и всички страни членки са напълно наясно с положението, в което се намират, както каза и господин Люмиер, т.е. че съвета на Европа е започнал работа по протокола и то доста бързо. Напредват също е, с, с сериозна скорост и от наша страна ние изчаквахме комисията да е, подаде заявката за мандат и в момента в който получихме тази заявка, вече председателството се зае много сериозно с въпроса и започнахме да действаме бързо. Два пъти се събра съвета по вътрешни работи, за да се оформи окончателно мандата и да е приемлив за всички. Като цяло, всъщност обсъждахме не само мандата, но и насоките, За страните членки имаше някои важни моменти, е, а именно да продължиме с е, дискусиите, така както те се водят и в съвета на Европа, да обсъждаме е, преговорите и да видим как ще вървим нататък. Страните членки също са наясно, че ние от една страна не искаме да удължаваме дискусиите за съвета на Европа и за това действаха много бързо. Колегата ми отдясно всъщност ще представи какво се случва в съвета на Европа. Но така плана е да се приеме протокола през май и страните членки са наясно, че това трябва да се направи достатъчно бързо. Затова и работихме бързо. Като цяло председателството прави всичко възможно да финализираме мандата и се надяваме, че днес всъщност ще излезем с решението, така че за следващото заседание на съвета на Европа след Великден на 7 април ще имаме е, мандат е, за комисията и съответно Европейския съюз да участва в преговорите. Това е картината от председателството за момента и от тук нататък подхода и на страните членки на председателството ще е много конструктивен. Ще продължим с преговорите в съвета на Европа, така както сме го правили и до сега. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега давам думата на господин на е, Коеджиков, който е координатор от е, Съвета на Европа, да ни говори за преговорите. Благодаря, е, госпожо председател. Извинете ме, че малко закъснях. Тук, говоряки за тероризма, тук вашата комисия не е твърде застрашена от терористи, защото явно добре ви пазят и те не ходят по коридора. И искам да се обърна към вашата комисия Либе и ние толкова често го, ви наричаме Либе, че даже не съм сигурен как точно се разгръща това съкръщение. Благодаря на председателството за изключителния политическа подкрепа, на която се радвахме по време на преговорите за допълнителния протокол – Намираме се в малко изключителна ситуация. Резолюцията, прията по раздел 7 от хартата от е, Съвета за сигурност на ООН, това е втора резолюция, първата веднага беше прията скоро след е, терористичните атаки в е, Нью Йорк и сега излизаме с втора такава резолюция. Преди да коментирам протокола, искам съвсем накратко да ви кажа няколко думи за това, какво прави съвета по въпроса за борбата с тероризма. За международна, за ООН е, тероризма е заплаха за меда, мира и сигурността за съвета на Европа, това е заплаха за демократичното устройство на държавите. Имахме и документ в декларация от една страница в такъв смисъл, където се казва, че тероризма е заплаха за демократичния ред в нашите страни членки. После през 2005 на среща на върха приехме формулировка, която винаги е удобна, удачна, че по никой, в никой обстоятелство и в никоя култура не може да бъде приеман тероризма. Тоест, за нас тероризма е заплаха за демокрацията и е неприемливо явление за никоя култура. Няколко конвенции имаме за борба с тероризма с цел, които имат за цел да се борим се с терористични атаки, с политически искания. Това се случваше през 70-те години. После конвенцията Майка, така както я наричаме, това е конвенцията за предотвратяване на тероризма, която в, тогава и е въведе нови понятия в международното право с цел да се криминализират е, ред подготвителни дейности, примерно подтикване към тероризъм и други подобни. Има и конвенция за борба с прането на пари. Е, съществуват и ред препоръки, така нареченото нетвърдо законодателство е, за борба с тероризма също препоръката за използване на специални разузнавателни средства и наблюдение при разследване на сериозни престъпления и тероризъм. Съвета на Европа, разбира се, е основен защитник на човешките права, правата на... и е, що се отнася до жертвите на тероризма, парламентарната асамблея на Съвета на Европа по време на програмата на ЦРО за предаване на заподозрени, съвета на Европа отстояваше твърдо принципа, че трябва да се спазват прав... човешките права в това отношение. Аз се срещах и с много представители на страните, които казваха в нашите страни това не може да се направи. Американски представители твърдяха, че нищо такова не се случва в Америка, докато Джордж Буш не призна. И е, дори е, да става дума за терористи, за осу, осъдени лица, с които не искате да си стискате ръцете, техните права трябва да се отстояват. И така, основната ни линия на действие е, е конвенциите за сътрудничество с е, много различни партньори в Европа. Това се случва лесно, защото има Европейската заповед за арест, но много често тези неща се случват извън Европа и сега се появява и темата за чуждестранните бойци. И накрая, съвсем не е най-маловажно, всичко, което върши съвета на Европа е, за насърчаване на междукултурния диалог, за приобщаващото общество, за забраняване на насаждане на омраза, всичко това има за цел да се предотвратяват условия, които допринасят за е, насаждане на тероризъм. Що се отнася до протокола, казах, че има политическа необходимост е, да се създаде този протокол. Казах, е, че се радвахме на изключителна подкрепа от председателството. Протокола се, за него се преговаря в пълна прозрачност Специалната работна група до сега се събирала три пъти, свършиха си заданието. След първата среща решиха да оповестяват всяка поредна проектоверсия. Като се оповестява само текста, е, без е, бележките под линия, където се коментират е, позициите на страните. Много неправителствени организации, Amnesty International и други имат достъп до протокола с съответна процедура, по която те могат да станат наблюдатели в работата на работната група. Приканихме големи такива организации, които не се отзоваха на поканата и тогава ние решихме да оповестим, да, да изведем в публичното пространство протокола, за да могат и той да бъде достъпен до тях. По същество, Правната материя в случая е много е, деликатна, защото всяко престъпление включва и самия акт и, на, и намерението. И е, акта е основно полагащо за определяне на дадено деяние като престъпление, а подготовката за тероризъм всъщност е, включва намерението да се извърши този акт. И не винаги може да се криминализира това деяние и да се спазват напълно човешките права. Така че един от проблемите е просто изпадна от преговорите. Опита, примерно, да се криминализира деянието е, набиране на е, така, склоняване към тероризъм може би нямахме и време да намериме е, правно решение на възможността да се криминализира подобно деяние. Просто нямахме време, може би след 20-30 заседания и обсъждания, може би и това щеше да може да се случи. В някои страни членки има режим, който е по-широк от това, което се застъпва в протокола. Примерно присъединяването към асоциация или група с е, цел да се извърши нарушение. Примерно конспира... конспирация се формулира това в някои страни членки. Има съответния термини на френски, примерно инди, индивидуални действия в дух на тероризъм. Тоест, протокола не е стига до е, всички е, пределно широки формулировки, които са постигнати в някои от страните, но е, основната стойност на протокола е това, че той ще хармонизира, доколкото това е възможно, също, съществуващото законодателство. И искането за Екстрадиция включва и понятието за идеята за двойно осъдено за престъпление. Както казах, там се криминализира и пътуването с цел включване в терористични действия, получаването на обучение, улесняването на пътуване с тази цел и по член 7, много важно, улесняването на обмен на информация. Мисля, че това е втората особено важна елемент на добавената стойност на протокола, защото подписалите го ще искат, ще трябва да въведат режим за обмяна на полицейска информация. Тоест, ако една държава е, така говоря директно, примерно ако Турция подозира, че дадено лице е там, за да отиде в Сирия, те трябва да могат да се обадят на някого, ако лицето е гражданин от Европейския съюз и да получат информация в рамките на един час. Тоест времето, което се отделя за това лице да му бъде проверен паспорта и така нататък. И защото ако те не могат да получат тази информация достатъчно бързо, те ще трябва да пуснат лицето да отиде и да стане точно чуждестранен боец. Така че предоставянето бързо на тази информация е много важно от практическа гледна точка. Няма да коментирам правните а, аргументи за това как се формулират дефинициите, но мога да ви кажа, че голяма част от а, е, дискусиите по време на преговорите е, се слагаха акцент именно върху това как да се защитават човешките права и основните свободи и същевременно да се криминализира дейност, която може да води до терористични атаки, особено в контекста на чуждестранните бойци и члена от конвенцията Майка за защита на човешките права се е, включва в протокола дословно. Нашите приятели от е, неправителствените организации искаха да се включи много повече по темата човешки права в проекта текста но решихме, че ако разширяваме този списък, се започва с тезата защо нещо, което не е там, не е там. А ако се възползваме от текста на конвенцията Майка, просто всичко, което не е опоменато, ще е, бъде разрешено. Групата по проект от текста вече приключи работата си в рамките на три заседания, което също е забележително. Сега текста отива в е, комисията по специалистите на тероризъм. Ние също имаме съкрещения като вас. Това е комисията Кодекстер, наблюдаваща комисия, която отговаря на е, комитета на министрите. Протокола отива в Кодекс Тер на 7 април, както казахте, след което ще отиде на работната група на Комитета на министрите по правни въпроси, които са всъщност са посланниците. Казва се среща на високо ниво по юридически въпроси. След това ще отиде в доклад... Има докладчик вече назначен в парламентарната асамблея и накрая ще бъде представен на министрите за приемане на 20 април. През май ще има среща тук в Брюксел и се надяваме на тази среща да могат да, да, той да бъде подписан поне от някои страни. Проблема с подписването е, че а, трите седмици между приемането и е, момента на подписването няма да може да не бъдат достатъчни, защото а, трябва да мине текста през консултации с съответни министри в страните, съдилища и така нататък. Това е графикът. Отново считаме, че е изключително важно да действаме бързо, да приемем протокола. Той няма да извърши революция на фона на всичко това, което е прието вече от някои страни членки в, на Европейския съюз. Както казах, те стигат и по-далеч но целта е да се улесни сътрудничеството, като се хармонизира до известна степен законодателството и то е, извън Европейския съюз, което е важно, защото е, страните, съседните на Сирия страни имат много важна роля. И също да установим този режим денонощен на обмен на информация. Благодаря. We have uh, quite a long list of благодаря, господин Коеджиков. Доста колеги изявиха желание да се изкажат. Ще прочета имената им. Мисис Раво Далон, мистер Лопес Агияр, е, мисис Саржентини, мисис Гомес, мисис Майер, е, мисис Файон. Е, Ако няма други желаящи да се изкажат, с това затваряме списъка. Моля, опитвайте се да се вмествате в рамките по на две минути. Иска ми се да бъда щедра, но наистина трябва да приключим в 10.30, тъй като ни предстои още едно заседание, което ще започне в 10.40. Госпожа Ентфалт, Благодаря. Госпожо председател, ще се опитам да съм кратка. Трябва да кажа, че съм малко загрижена във връзка с всичко, което бе изложено до тук. Косвено господин Коеджиков изказа някои от нещата, върху които исках да се спра. Що се отнесе до процедурата, заявихте, че е вероятно да не се спази графикът мандатът на комисията е формулиран изключително неточно, като че ли се дават указания първо да се подпише споразумението, а след това да се обсъдят детайлите. Всички ние споделяме основната цел на това споразумение. Знаем за какво говорим, знаем в какво се състои проблемът, но мисля, че се намираме в много деликатна ситуация – като че ли разработваме нормативен акт, който е насочен към една конкретна група, към един вид терористични деяния. Това означава, че ще се прилагат и двойни стандарти. Съгласна съм с това, което каза господин Коеджиков, а именно, че се цели да се криминализират намеренията Цели се да се криминализират и някои деяния, но пътуването до някъде с цел обучение или извършване на определени деяния е трудно да се криминализира. Как може да се квалифицира една такава хипотеза? Ако човек пътува, например, от Бон до Берлин, за да извърши е пътувал от Бон за Берлин, за да извърши така наречените дюнер убийства, то може ли това, можело ли е това да бъде криминализирано? Има, според мен, проблеми с определението чуждестранни бойци. Много често става дума за граждани на Европейския съюз. Приветствам идеята за споделяне на информация. Това е един много важен, според мен, момент – финансирането или организирането на терористични деяния само по себе си е деяние. Това може да бъде криминализирано според мен, но има проблем според мен с криминализирането на нечи намерения. Фактът, че някой пътува до Пакистан и е твърдо решен да стане терорист, сам по себе си не може да се криминализира, защото може би човекът след като пристигне там, си променя мнението и решава да се завърне у дома. И ако криминализираме още от самото начало намеренията му, то криминализираме нещо по подразбиране. Затова искам да знам каква процедура се предвижда и как ще откликнете на моята загриженост във връзка с криминализирането на нечи намерения. Председателката, благодаря на госпожа Интфелд. За съжаление, днес не е осигурен превод от и на естонски. Госпожа Винберг. Благодаря. На 24 септември 2014 година съветът за сигурност на ООН прие резолюция за конфликтите в трети страни и за тероризма. Предвижда се включването на допълнителен протокол, с който да се засили международното сътрудничество. Следва да се подпише този протокол съгласно член 83 от договора за Европейския съюз. Това е според мен крачка в правилната посока. В резолюцията не се определят точно характеристиките на тероризма. В нея се говори за определени видове поведение, за пътувания в чужбина, за обучение с цел терористични деяния и участие в конфликти, но няма общо определение от което да проистекат правни последици. А ние от друга страна се стремим към сигурност за обществото. Затова трябва да знаем и какви са правните последици по силата на наказателното право. Трябва да знаем какви са правните последици за лица, които пътуват в чужди страни, след което се завръщат в родната си страна, евентуално за да извършат терористични деяния там. Мога да ви дам за пример атентата срещу редакцията на Шарли Ебдо. Как може да се установи, че извършителите са пребивавали в чужда държава с цел обучение, подготовка, след което са се завърнали, за да извършат терористично деяние в своята страна. Как можем да установим това, ако нямаме точно определение? Разбира се, трябва да се постигне и подходящият баланс, ако не искаме да сме свидетели на терористични деяния, на каквито бяхме свидетели в близкото минало. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви и за направеното представене. Необходимо е да имаме общ подход в борбата срещу тероризма на ниво Европейски съюз и съвета на Европа, защото борбата с чуждестранните бойци в Европа ще бъде ефикасна единствено ако се координираме и имаме общи минимални стандарти. Парламентът гласува амбициозна резолюция миналия февруари. Комисията трябва да ни даде и ясна дефиниция на тези чуждестранни бойци, които аз предпочитам да наричам европейски бойци. Трябва да има правна сигурност. Иначе Конвенцията на съвета на Европа е много добра основа именно в това отношение. Тя почива върху член 218. Може ли малко по-бавничко да говорите, прекъсва председателката? Имах предвид резолюция 2178 на съвета за сигурност на ООН. Целта е да се криминализират определени деяния, както и пътуванията в чужбина, финансирането, организирането, улесняването на такива пътувания. Съдържанието на протокола трябва да стане част от европейските правни норми и общите ни стандарти в допълнение на вече съществуващото сътрудничество. Наказателното право трябва да се доразвие, за да обхване и чуждестранните бойци. И извинявам се, че толкова бързо говорих, казва ораторката. Ами, I mean, Господин Лапес Агилар, благодаря. Борбата срещу тероризма е най-интересната тема, предмет на политически дебати. Обсъждали сме я не веднъж през изминалите месеци. Но в момента обсъждаме тероризма не от политическа, а от правна гледна точка един изключително сложен въпрос. Казвам това като юрист. В продължение на няколко години разработвах законодателни актове в областта на наказателното право. Бил съм и преподавател по право и мога да кажа, че това е един от най-сложните въпроси, на които съм се натъквал. не излезе с резолюция за чуждестранните бойци. разполагаме и с Конвенцията на съвета на Европа за предотвратяване на тероризма. Има и предложение за допълнителен протокол за рамково споразумение за изменения в Конвенцията на ООН за предотвратяване на тероризма, така че да се криминализират обучението, с цел извършване на терористични деяния, пътуванията с същата цел, както и изявяването на готовност за извършване на подобни деяния. Имам въпрос към представителя на комисията, господин Луик. Как да можем да гарантираме предвиждането в протокола на елементи, които да гарантират правна сигурност правна сигурност, която да проистече от изменения в наказателните кодекси на държавите членки с цел тяхното уеднаквяване. Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи непосредствено след терористичната атака в Париж взе решение да даде началото на законодателни инициативи във всички национални парламенти с цел криминализиране на деянията и поведението, които описах до тук. Какви ще са в такъв случай допълнителните ползи от този допълнителен протокол с оглед промяна в нормативните уредби, така че да проистекат и наказателно-правни последици от деянията, върху които се спряха. Благодаря, госпожо председател. Първо, по процеса на вземане на решения. Малко съм объркана. И слушах казаното от господин Коеджиков и доколкото разбирам, съветът на Европа ще приключи работата по протокола в края на април. Протоколът ще бъде подписан на 23 май от министрите на държавите членки. Най-вероятно ще бъде подписан от министри на държавите членки на Съюза. Но парламентът трябва да даде своето съгласие вероятно ще дадем своето съгласие, след като редица държави членки на Съюза вече са се подписали под решението за изменения в Конвенцията на съвета на Европа. Не разбирам защо. Не разбирам освен това защо Европейската комисия отговаря за воденето на преговорите с съвета на Европа би трябвало ние да се запознаем с мандата на комисията за водене на преговори. Но тази възможност ни бе отнета от съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи. Така че доста съм объркана във връзка с процеса на вземане на решения. Явно на мен като на член на парламента не ми се дава възможност да упражня демократичните си правомощия като първо направя проверка и след това дам своето съгласие или не. Би ми се искало представителят на комисията или на латвийското председателство да ми дадат разяснения, защото не мисля, че прилагаме правилния процес. Прибързано работим по подписването на протокол, който може да окаже много голямо въздействие, от който могат да проистъкат много значими последици за определени лица. Вероятно е да се стигне до нарушения на техните права на човека. Това ме отвежда и до въпросите, които зададе колегата Интфелд. Как ще можем да подложим на проверка нечи евентуални намерения да бъдат обучени за извършването на терористични нападения или да участват в такива? Помня случай на един холандски гражданин, пътуващ с кола през Германия. В багажника си този човек имаше не оръжия, а военни униформи. Много е трудно лице да бъде арестувано единствено защото превозва в багажника си военни униформи и вероятно е на път за Сирия. А това постанови в случая холандският съдия. Бе постановена осъдителна присъда по обвинение в подготовка за извършване на терористично деяние. И накрая няколко думи за обмена на информация. Бързият обмен на информация е важен с оглед евентуалното уличаване и задържане на потенциални терористи. Няма нищо лошо в това, но как ще гарантираме че няма да се обменя информация между държави членки на Европейския съюз и някои режими в трети страни, които имат доста различно виждане от нашето за правата на човека. Как ще гарантираме непредоставянето на информация на такива режими? Как ще предотвратим използването на информация от тяхна страна за погрешните цели? Госпожа Гомеш, вчера разговаряхме с директора на Фронтекс, останахме с впечатлението, че държавите членки не правят нищо за задържането на трафиканти на хора, например. А знаем, че трафикът на хора е свързан с тероризма. Знаем също, че той е криминализиран на международно, национално и регионално равнище. криминализиране в немалко нормативни актове. А сега предлагаме да се криминализират деяния, които вече са криминализирани в немалко държави членки. Каква е допълнителната полза от този допълнителен протокол? Тя според мен се състои не само в хармонизирането, но и в създаването на условия за по-бързо екстрадиране в страни членки на съвета на Европа. Но, както каза и колегата Сърджентини, някои членки на съвета на Европа могат да се възползват от това по доста циничен начин. Те вече използват някои инструменти, като Международната заповед за арест, за да задържат правозащитници, например. Подписването на този протокол не би ли улеснило някои членове на съвета на Европа? Не би ли ги потикнало към злоупотреби? Това е единият ми въпрос. А другият е каква ще е допълнителната полза от този протокол за нас, например с оглед обмен на информация между разъзнавателните структури, не само в Европейския съюз, но и в трети страни. Тук според мен не се върши достатъчно, а обменът на информация според мен е основен елемент. Моля, обяснете в каква степен допълнителният протокол ще насърчи обмена на информация, но по начин, който е в съзвучие с нашите ангажименти в областта на правата на човека. Защото какво става в момента? Нашите правителства и до ден днешен отказват да поемат отговорност за онова, което се случи с ЦРУ. Например, в Португалия, например, разузнавателните структури нямат никакво право на прихващане на данни, но въпреки това прилагат тази практика, както показва едно неодавнашно съдебно производство в Португалия. Не разбирам по какъв начин точно допълнителният протокол ще насърчи борбата срещу тероризма. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос по член четвърти на протокола относно пътуването в чужбина. Съгласно този член, ако лице пътува към държава, в която не е родено или не пребивава, то към него се прилагат разпоредбите на този член. Но как точно ще се уреди хипотезата, при която дадено лице има двойно гражданство? Госпожа Холмайер, по изключение в качеството си на координатор на НП няма да критикувам, дори напротив, ще благодаря на съвета за много активната работа, която вършим до някъде разбирам аргументите на колегата Сърджентини, както и на колегата Интвелт. Тук в Европейския парламент не можем от една страна да критикуваме държавите членки за това, че разрешават да отпътуват на лица, които в последствие извършват тежки престъпления, и от друга страна да блокираме усилията за предотвратяване на такива отпътувания, от които могат да проистекат изключително тежки последици. Ще предприемат ли държавите членки опит за съвместното постановяване на стандарти за квалифицирането на риска на лица от с които може да бъде свързан риск, така че да бъде предотвратено тяхното отпътуване и с това да бъде предотвратено извършването на тежки престъпни деяния. Вторият ми въпрос е свързан с изграждането на терористични мрежи, на мрежи на организираната престъпност, подобни на ислямска държава. Такива терористични мрежи имат връзка с мрежите за трафик на хора. Мога да ви дам за пример Либия, където Ислямска държава в момента на практика държи под контрол пристанищата. Какво възнамерява да предприеме съветът, за да отчете връзката между отделни престъпни мрежи, между терористичните такива и други. Благодаря, госпожа Файон. Thank you. Thank... Много ви благодаря. Може би до някъде ще повторя казаното от колегите, но все пак нека се спра и на въпроса за връщащите се граждани. Като че ли ни липсва ясна стратегия какво да правим с тях, тъй като ние имаме мерки, като конфискуването на паспорти и отнемането на европейско гражданство, но не мисля, че това ще реши проблемът. Не знам дали се води дебат за това какви да са мерките спрямо завърналите се. Вторият ми въпрос е как да попречим на терористичната пропаганда в интернет, в социалните медии. Би трябвало това да се включи в мандата за преговори. Благодаря, господин Фос. Благодаря ви. Също искам да благодаря на съвета за активната работа. Въпросът за превенцията не мисля, че той се упоменава в текста, като че ли не се обмислят мерки за предотвратяването на радикализирането и на явлението чуждестранни бойци. Не се упоменават и превентивните действия по интернет, по социалните медии не се упоменава и обменът на данни. Да, има обща формулировка за обмен на информация, но ако искаме да се борим срещу чуждестранните бойци, които са изключително мобилни и изключително изобретателни, то тогава би трябвало да вземем предвид и обмена на данни. Трябва да можем да обменяме данни за банкови трансфери, телекомуникационни данни и данни за движението на тези лица, така че да можем да идентифицираме чуждестранни бойци, както и лица, които са в процес на радикализиране и са потенциални такива. Мисля, че това бяха всички изказвания. Сега ще дам думата на нашите гости. Господин Лойк. Yes, um, thank you. Take... Благодаря ви. Ще се опитам да групирам зададените въпроси. Благодаря ви за коментарите. Първо да започнем с намеренията. Това е много важен елемент и тук сме особено внимателни – наистина не би трябвало да се преследват намерения, а единствено деяния. Това е заложено в наказателно-правните ни системи. При тероризма обаче ние правим разграничение по отношение на легитимните ползватели на определени тактики. Така че деянието може да включва подготовката, пропагандата, това пак е обективно деяние, чиято цел е убийство на хора, пречене на обществения ред. При борбата с тероризма този обективен елемент е съществен. И обективният елемент, и намерението – Ние не бихме искали същевременно да бъдат уличавани хора, които извършват подобни неща за целите на своята професия. Например, боравят с експлозиви, защото това се изисква от професията им или пътува до родната си страна. Това пак е напълно легитимна причина – в контекста на наказателното право е много важно да имаме тези два елемента в определението на тероризма. Иначе самото деяние може да бъде недостатъчно. Но трябва да се внимава да не се подлагат на наказателно преследване хора, които съвсем легитимно извършват подобни деяния например боравят с експлозиви, защото са в добивната индустрия. Разбирам, че е трудно да се направи разграничението. Има още един въпрос. Наказателно-правните ни процедури в национален план. Ще трябва да се събират доказателства и тук стигаме до техниките за разследване. Опираме и до някои основни принципи, но ми се струва, че няма промяна. На второ място. Стана дума за тъй наречения Милански транш – Uh, first time that the anthem is played when the <laughs> commission speaks. Um... Ето телефонът ти извъня, когато комисията говори, свирят химните. Но, както и да е, нямам нищо против казаното от господин Коджиков, но ми се струва, че ние създаваме много сложна рамка институционално и правно. Имаме и проблем с сроковете. От една страна резолюцията на ОНЕ, от друга страна съвета на Европа, който започна работа изключително бързо, още на 21 януари, докато ние все още на съвета на вътрешните министри обсъждахме дали да започнем работа в европейски контекст но това като че ли е принципа на телескопа, водеща е инициативата на Съвета на Европа. Някои държави членки предприеха действия на национално ниво. В трудно положение сме. Няма време Необходимо е да дадем някакво последователно изражение на европейските норми, да ги групираме съгласно мандата, ние даваме възможност за тази правна привръзка. Държавите членки ще работят заедно, като използват и европейски и национални норми – това направихме и с член 26 от конвенцията Майка. Принципно ние разработваме огледален текст. Ще има рамково решение, ще видим обаче дали държавите членки ще разработят схемата на национално ниво. Това остава да се уточни. Разбирам вашите мотиви, госпожо, разбирам защо ни задавате въпроса. Много е трудна задачата ни. Пак ще кажа, от правна гледна точка предизвикателството е огромно. Някои от тези понятия, които обсъждаме, криминализирането на определени деяния, всичко това е предмет на рамкови решения от 2002-2008 година, но сега ние сме в епохата след Лисабонския договор. Имаме външни правомощия, които можем да упражним в случая спрямо съвета на Европа. Обедени сме, че трябва да се придържаме към това изключително правомощие, възложено от Лисабонския договор. Някои държави членки обаче не са съгласни. Част от протокола може да е посветена на споделените правомощия, но Нашата позиция е нека сега не обсъждаме този въпрос, нека работим заедно в Страсбург, като комисията координира, а държавите членки участват. Всъщност на последните три преговорни заседания този подход проработи много добре. Решихме също така, че е необходимо да се проведе и много по-спокойно обсъждане с цялото необходимо време за това, за да се види какви са правомощията на ниво държава членка и на ниво Европейски съюз. Това ще е предмет на решението на съвета по подписването на протокола. Но, както казах, този въпрос е предмет на съвсем друга дискусия – която трябва да се води без бързане. Преминавам към споделянето на информация. Господин Куджиков ще ни даде по-големи подробности, но е важно да се има преди, че съветът на Европа установява контактни звена, които ще работят 24 часа в денонощието, за да може да се споделя информация при подозрително поведение, пресичания на границата. Принципно ние твърдим, че не се въвеждат допълнителни задължения за споделяне на информация, а единствено точки за контакт. С други думи, Европейския съюз не поема някакви нови задължения за информация към трети страни. На практика сигурно нищо няма да се промени, защото държавите членки вече разполагат с такива денонощни точки за контакт. Имаше въпрос за мрежите. Той е предмет на член 6 от протокола. В него се уреждат материята свързана с улесняване и подпомагане на пътуванията и всичко свързано с бъдещата терористична дейност. Имаше и въпрос какво да правим с завърналите се, има ли альтернатива – на изпращането им в затвора. Разбира се, това не е част от протокола. Министрите на правосъдието преди две седмици проведоха обедна дискусия по тази тема дали завърналите се трябва да бъдат лишени от свобода, тъй като някои от тях наистина са престъпници, заявявали са престъпни намерения, но други пък са отвратени страдат от посттравматична депресия и най-лошото, което може да се направи е да бъдат лишени от свобода. Именно за това трябва да се види какви други програми и варианти можем да предложим. Това е по-големия въпрос – за интернет. Не мисля, че можем да предложим регулиране на европейско ниво. По-скоро трябва да се идентифицира противозаконното съдържание и да бъде свалено от интернет. Ясно е, че трябва да се реагира на пропагандата. Ние имаме платформата на доставчиците вътрешна платформа. Те заседават редовно и оперативно, е, за да се реши как да се работи с общността на потребителите. И накрая имаме идеята да създадем ново звено в рамките на Европол – което да разглежда съдържанието в интернет и да го сваля след анализ. Um, Съвсем кратък въпрос. Технически считате ли, че рамковото решение за тероризъм от 2008 година е, има нужда да бъде преразгледано? Да, това е един вариант. Или това да направим, да направим директива след Лисабон или да оставим на страните членки да го свършат на национално ниво. Госпожа Манаса, заповядайте. Благодаря. Нямам кой знае какво да добавя, защото комисията отговори на повечето от вашите въпроси от наша гледна точка, от гледна точка на съвета и на председателството. Мога да кажа, че протоколът към конвенцията е е, много добре посрещнат е, от страните членки. Той е, представлява една добра база за минимална хармонизация. И трябва да сме наясно, че съвета на Европа е институция, която е по-различна от европейските институции. Те работят по различен начин. Техните членове са на брой 56 и е, конвенциите се предлагат за подписване, те не са задължителни е, за подписване. И всяка страна от съвета на Европа, ако има желание, може да се присъедини към дадена конвенция. И добавената стойност на този протокол е, че не само Европейския съюз, но и страни членки на съвета на Европа ще могат да се присъединят към него. Това ще даде възможност за взаимно сътрудничество и за екстрадикция то между страните, които са подписали конвенцията майка и съответния протокол. Той всъщност не е отворен за всички страни, а за тези, които извършват съответни промени в националното си законодателство. Ние участваме много активно в дискусиите в съвета на Европа и бе необходимо да се появим там вече с съответното си законово определено място по Лисабонския договор. Всички е, са наясно, че е, тук става дума и за правомощия на Европейския съюз, също така за борба с е, тероризма. Примерно решението от 2008 не покрива идеята за пътуване. Това е нещо ново. В рамките на времето, с което разполагаме, няма да можем да очертаем кои части ще бъдат директно свързани с рамковото решение, а кои ще останат за, в правомощията на страните членки. Въпросът беше да получим е, най-общо мандат, за да дадем възможност на съвета на Европа да продължи с работата по протокола съвета на Европа и неговата работа е била винаги много важна за нас и винаги имат и добавена стоеност. А за това дали да има нова директива, комисията трябва да оцени това и страните членки. Въпросът се постави на ниво съвет на министрите но още няма ясен поглед дали ни трябва нов инструмент сам по себе си. Ще започнем с протокола и страните членки, ако имат желание, ще могат да го подпишат. Не бях наясно, че толкова скоро ще може да бъде предоставен за подписване. Ние сме много. Ние сме напълно наясно с е, процеса, който е, тече. В е, момента става дума само за мандат за преговорите все още не говориме за мандат за подписване, което ще е различно. И няма да бъде и никак лесно да, да дискутира на тази тема и в комисията, и в съвета. Това е положението за момента от страна на председателството. Да, виждам, че и е, искате думата, но ние ще се върнем на тази тема. Става дума за процедура, госпожо председател. Софин Фелд. Тук става дума за процедурен въпрос. Искаме е, пояснение по вземането на решение. Но след като няма яснота между съвета и комисията, кой има изключителни правомощия за какво страните членки не могат да подпишат. Ние трябва да си свършим и нашата работа. Вие всъщност обикаляте само темата и аз лично не мога да си свърша работата. Госпожо председател, искам да чуя от секретарята или да получа някаква информация в писмен вид, каква точно е процедурата, какви са сроковете, какви са, как точно се разделят правомощията. Искам известно а, пояснение, защото такава каша не съм виждала, откакто съм евродепутат. Говорим за криминализиране на така чисто обективното деяние пътуване – е, съжалявам, че така се обръщаме към представителите на комисията. Искам да имам пояснение, ако обичате, възможно в най-кратък срок, е, пояснение за това каква е процедурата. Искате ли да реагирате от комисията? Е, госпожо, с, удов... с уважение няма да се съглася с вас. Казахме, че ни е спешно необходим този мандат, защото ако не го получим, е, няма да можем да представим Европейския съюз на преговорите. Това е тактическата обект... Е, тактиката ни и целта ни. И мисля, че е, в това отношение, както каза и господин Коеджиков, е, работиме изключително е, добре, за да можем да обединим силите си и да упражним своето влияние. ние не сме създали положението така, просто съвета на Европа предприе тази инициатива и ние не можем да мълчим и да бъдем отсъщащи. Да, каша, има големи ограничения, извинявам се за което, но е положение, което се опитваме да поправим. Не сме го причинили ние. И е, действително в мандата, в е, писмен вид ще е, се обозначи, че има елементи, които са от правомощията на Европейския съюз но има елементи, които са или от споделено правомощие, или от национално такова. Но как да направим това, когато Кодекс Тер ще заседава следващата седмица, просто не е сега момента. Затова решихме, че ще оставим тези проблеми и ще се върнем към тях, когато изле... дойде времето за предоставяне на проекто решението. Значи, е, преди да се присъединим към каквото и да било, е, тази дискусия ще се случи точно така, както искате. Благодаря. Сега давам думата на господин Коеджиков. Моля, ако може, пределно кратко. I will not... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда телеграфен. Няма да се спра върху въпроси от институционално естество, свързани с Европейския съюз. Моля, нека протоколът не става заложник на вашите вътрешно институционални проблеми. Нека ви припомня, че вземането на хора за заложници е престъпно деяние. Много интересни бяха коментарите ви, но повечето от тях не се отнасяха до протокола. Причината, поради която протоколът може да бъде подписан толкова бързо, е защото засяга общи въпроси. Не засяга въпроси свързани с превенцията, радикализацията и други. Не мога да ви разясня какви мерки предприема съветът на Европа по в тези области. Говорим конкретно единствено и само за протокола. А що се отнася до намеренията, криминализирането им не е постановено нито в конвенцията майка, нито в протокола. Съгласно наказателното право в Европа, има както намерение, умисъл, така и престъпно деяние. Почти няма престъпления, които да не са предшествани от умисъл или намерение но в наказателното право на страните членки на съвета на Европа умисълът или намерението не се криминализират. Нямам време да се впускам в детайли, достатъчно подробен е разяснителният ни доклад. Има въпрос, от който проистичат проблеми, но те не могат да бъдат решени в протокола. Това са проблемите, свързани с определенията. Както конвенцията майка, така и протоколът съдържат, що се отнася до това, препратки към други международни документи. Друг въпрос. Пътуването с определени цели. Протоколът визира не толкова лица, които вероятно ще се завърнат, а лица, които са отпътували с ясното намерение да се присъединят към терористична групировка, като например Ислямска държава. Изрично се упоменава Ислямска държава. Допълнителният протокол не е договор за екстрадиция, той не урежда въпроси свързани с правната взаимопомощ. Става дума само за ограничен обмен на информация между полицейските органи, по-точно между органите на гранична полиция. Това се цели с звената за денонощен обмен на информация. Моля, квалифицирайте протокола като онова, което действително е, а именно документ, уреждащ конкретен въпрос, а не многото общи въпроси въпроси, свързани с тероризма, които за съжаление ще са на дневен ред още доста време. Благодаря господин Коеджиков. Секретариатът ме уведоми, че ще ви предостави пояснителната бележка, която изискахте. Когато парламентът получи искането за съгласие, ще се върнем отново на този въпрос. Благодаря ви за участието, благодаря и на нашите гости за предоставената ни информация, както и за участието. Колеги, благодаря ви за взаимодействието. Нека сега продължим заседанието си. Това ще бъде съвместно заседание с Комисията по развитие, което ще се проведе в зала 3G3 в сградата от Тиеро Спинели. Следващото ни заседание ще бъде на 13 април от 15 до 18.30 часа и на 14 април от 9 сутринта до 18.30 часа. Благодаря ви на онези, които няма да присъстват на съвместното заседание. Желая приятно